правилата и принципите на правовата държава. Започваме с Центроафриканската република, госпожа Фойтигай. Силков społeczności międzynarodowej sytuacja благодаря, господин председател. Въпреки усилията на международната общност, хуманитарната обстановка в Централна Африканската република е много проблематична. Положението се влушава, като мисията на Европейския съюз работи успешно. Принципно всички са съгласни, но тя беше твърде кратка като трайност. Трябва да споменем и успехът на Минуска, но и тук срокът беше твърде кратък. Мисля, че международната общност би трябвало да положи малко повече усилия да помогне на Централноафриканската република, защото не е изключено да се стигне до радикализация. Благодаря, Луи Мишел. Благодаря ви, господин председател, господин комисар. Е, Имаше намеса през април 2015 година. Стигна се до споразумение за разоръжаване и това позволява да се даде политическа перспектива. Трябва пак да благодарим на Франция за нейното участие, за проявата на солидарност и ангажираност но тази ангажираност трябва да се прояви на европейско ниво. Благодаря за решимостта да се следва това, което се случва там. Беше учреден, както знаете, специален наказателен съд. Освен това има и проекто Конституция, проект, който ще бъде подложен на референдум. Но най-важното е да Настояваме на прозрачни действия преди края на годината. Необходимо е много внимателно да проверим това, което се прави. Благодаря, господин Корао. Благодаря. Ситуацията в Централна Африканската република има опасност да стигне до неконтролируема гражданска война. Поредната ситуация в Африка при която страна много богата на природни богатства, която има възможности да расте и си остава жертва на колонизация. Вярно е, че официалната колонизация приключи, но има економическа колонизация, особено в областта на пазара на дървен материал. Ние сме сключили различни споразумения, но и днес различни НПО сигнализират, че при избо, че с износа на дърво се финансират дейностите на различни бунтовници. Благодаря, господин Панцери. Благодаря неодавнашното насилие между различните религиозни общности в Централно Африканската република е тревожно явление. Това влушаване на ситуацията е пореден епизод в кризата в страната от 2012 година. През последните три години в Централно Африканската република бяха извършени много сериозни престъпления, военни престъпления, престъпления срещу човечеството. Трябва да се намесим по ясен и решителен начин. Имаме нужда от функционираща съдебна система, за да се разследват всички престъпления срещу правата на човека и международното хуманитарно право. Е, Африканския съюз и Европейския съюз трябва да използват всички налични инструменти, за да е, потикнат е, държавата да премине към нов демократичен ред. Ето това е посоката, в която трябва да работим. Благодаря, каза председателят господин е, Тунекелам. Благодаря, господин председател. През септември имаше сблъсъци и това доказа още веднъж, че в Централно Африканската република нещата не са се успокоили. Аз наистина съм много разтревожен от в, отново има между религиозни сблъсъци. Църкви бяха атакувани и имаше и опити за покушение срещу християнски духовници мисля, че трябва да, да се избегнат сблъсъците между мусулмани и християни на високо, на политическо равнище. А, за това смятам, че трябва да има повече натиск от международната общност и да се предостави повече хуманитарна общ, помощ преди изборите, които очакваме да бъдат организирани в необходимия срок. Госпожа Сарджентини. Благодаря, господин председател. Конфликта в центро в републиката Центроафриканската република е може би една от най-големите кризи в Африка след Судан, но като че ли не обръщаме достатъчно внимание на а, кризата в страните. А, метежниците с, убиват, изнасилват, и преследват обикновените граждани. Също времено обаче хуманитарните организации и включително Червения кръст не могат да изпълняват своите задължения, няма транспорт, болните трябва пеша да стигат до болниците. Е, насилието е нещо ежедневно а също, но метежниците се финансират от ам, продажбата на диаманти. Диаманти, които след това обаче биват продавани в Европа, но не обикновените граждани се обогатяват от продажбата на ценностите, а метежниците. Белгийски предприятия обаче работят с, с тях и смятам, че и белгийски и други европейски предприятия и фирми трябва да престанат да работят с представители на тези групировки. Excusez-moi. Центроафриканската република в момента изживява най-тежката си хуманитарна криза от независимостта. Практически цялото население е засегнато, а 2 милиона и половина хора имат нужда от помощ, включително децата. Не е само сблъсък между религиозни общности, нещо повече. Политическо-военни групи, групировки всъщност е, водат е, борби за е, разпродаването на диамантите и това става с помощта на големите, много международни концерти. Най-важно е да изкорениме причините за това. Също, времено. Трябва да се направят и анкети, разследвани относно насилието, което е, се свършва е, и от е, френските сили, и от войските на ОНЕ. Необходимо е всичко да бъде ясно и да приемеме резолюция, която да прекрати това положение на нещата. Република Шоткова Африканска... Господин Вента, благодаря ви. Ние говорим за една от най-бедните държави в света, където се разразява огромна хуманитарна криза. Е, това е ситуация, която продължава още от независимостта през 60-те е, години, но сега повече от всякога трябва да има хуманитарна помощ. 20% са бежанците, вътрешно разселените, и Европейският съюз е необходимо да увеличи подкрепата си не само чрез хуманитарна помощ, а и чрез проекти за развитието и разкриването на работни места, както и интегрирането на жените. Искам да призова да се работи в името на мира, сигурността и зачитането на правата на човека. Благодаря, господин Жил Парньо. Благодаря, господин комисар, господин председател. Знаете колко бяха убити, колко бяха ранените в Банги. Само миналата седмица през месец февруари още бяха направени различни предложения. Те си остават актуални, господин комисар. Трябва бързо да се организират изборите. Защото без тях, както каза и госпожата Понса, няма да има напредък, така че нека организираме тези избори. Има приоритетни действия, като разоръжаването на милиците. Това също трябва да се направи изобщо, да отпадне тази нестабилност, да се положат основите на бъдещето има 54 милиона за развитието на страната. Това е заделено, но не е достатъчно. Затова, господин комисар, бъдете проактивни и държавите членки трябва да бъдат накарани да дадат повече. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е, знаем, че всъщност природните ресурси са причина за мизерията в цяла Африка. В Централноафриканската република това са интересите на мултинационалните компании към петрола, диамантите, дървесината. Всъщност най-големите дружества за дървесина и диамант са свързани с въоръжените групировки, които извършват тези убийства, изнасилвания, отвличания. До кога ще позволяваме да продължава експлоатацията на природните ресурси? Кога ще се сложи край на политиките на намеса и военните интервенции и кога ще започнем да работим за националното развитие. Освен това, трябва да сложим край на търговията с кървави диаманти. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Четирима колеги ще получат думата господин Фрунзолика. Една минута. Благодаря, господин председател. В Централно Африканската република ситуацията е тревожна. Е, от е, септември месец насам 37 000 са напуснали домовете 42 са загинали. Необходимо е да се засилят хуманитарните усилия в Централноафриканската република. Европейския съюз трябва да помогне на страната и да осигури гражданска защита и да се ускори разоръжаването на милициите. Недостатъчната помощ ще доведе до допълнително насилие и разсилване мигрантски потоци. Правителството трябва да, се, да премахне корените причини това е бедността, неравенството и да засили административните структури и да създаде е, възможности за економическо възстановяване. Само координирани действия на вътрешно и международно ниво може да възстанови доверието в, в, е, институциите. Господин председател, Централно Африканската република е богата страна. Те имат дърво, диаманти, но в момента са изправени пред най-тежката хуманитарна криза след независимостта през 1960 година. Цялото население от 4 милиона и половина е изправено пред проблеми. Половината от населението е от деца. Сблъсъците е, са на пръв поглед религиозни, но всъщност е, основната причина е, е борбата за ресурси. Заедно с това е, фирми, добиващи диаманти, са пряко свързани с въоръжените милиции, които носят отговорност е, за престъпления като изнасилване. Международната общност трябва да предприеме действия, Европейския съюз трябва да предприеме решителни действия, за да се осигури мир в района. И разбира се, диамантите и останалите ресурси трябва да се използват за благото на гражданите. Господин Яковчич, благодаря. Централно-Африканската република е страна, която през последните години презмина през различни процеси. Помирение, нормализация, но сега възникват проблеми. В момента мироопазващите мисии са изправени пред проблеми през последната седмица. Има множество грабежи. Изборите, разбира се, са най-демократичния процес и ако всички спазват резултатите, можем да очакваме, че изборите ще доведат до решаване на проблемите. Факт е обаче, че скритите интереси към природните богатства на Централно-Африканската република няма да допуснат толкова бързо решаване на проблемите. Не е сигурно дали изборите ще решат проблемите или пък нашата собствена намеса. Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Централноафриканската република е страна, от, в която от 2014 година насам всеки ден умира по едно дете. От 1960 година тази страна непрекъснато премина е в състояние на стабилност и гражданска война и религиозна фрагментация но и благодарение на економическата неоколонизация. И в това е страна, в която няма превозни средства, болните не могат да стигнат до болницата осигуряването на питейна вода е крайно недостатъчно. Колкото повече природни ресурси има, толкова по-бедни са гражданите. Моят колега преди малко спомена дървения материал. Нека да добавим и диамантите. Нека да бъдат включени в досието на конфликтни материали. Трябва да се осъди решително насилието от военните е, и от международните сили. Мисля, че няма да можем да решим проблемите само с избори. Господин комисар, имате думата. Е, Скъпи колеги, приветствам приемането на резолюцията по успешните случаи, свързана с избухване на насилие в Центроафриканската република. Европейската комисия осъжда последните изблици на насилие и събитията, случили се през септември. Това беше отразено в изказването на а, върховния представител за важната ден. Хуманитарните хуманитарни организации станаха мишена на действията на военните групировки и те не са в състояние да извършат дейността, за която са в страната. Голямата част от гражданите на Центроафриканската република настояват за незабавното прекратяване на Размериците и заслужават един по-добър, един по-добър живот. Страната е в преход и наш приоритет трябва да бъде възстановяване на стабилността и на спокойствието в страната с цел провеждането на избори. призоваваме към подкрепяне на правителството на Бре. Катрин Сава няма альтернатива на преходният период. Трябва да се работи също така за постигане, за провеждане на избори и същевременно на условия за прозрачност и стабилност при тяхното провеждане, за да могат те да бъдат справедливи и честни. Това трябва да върви ръка за ръка с усилията за възвръщане на стабилност и на помирение в страната. Не, не трябва да проявяваме толерантност към която и да е страна, която се противопоставя на а, примирието и е, Европейския съюз смята, че не може да има успех на помирителния процес, без да има е, справедливост. Също времено, както, както казахме, тези събития е, превръщат половината население на страната в е, жертви. В нашата стратегия ние ще, ще създадем е, пряка връзка между хуманитарната помощ и е, възвръщането на демократичните стандарти в е, страната. И ще продължиме да предоставяме нашата помощ на тази страна. В момента страната се намира на кръстопът в своята история. Тя може, може, тя може да тръгне по пътя на мира и стабилизацията, като за това е важно тази страна да продължи да бъде на дневния ред, да бъде обект на нашето внимание и наблюдение. И днеш, днешният дебат е важен принос към е, усилията тази страна е, да излезе от хаоса и да тръгне по, по добро, към по-добро бъдеще. Имам е, получихме няколко проекта